инициатива за зададения устен въпрос. Искам да ви уверя, че всички ваши предложения ще бъдат взети предвид. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега приключваме дебата. Ще гласуваме в 11.30 в среда. Благодаря на всички. И сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред, а именно едноминутни изказвания. Първо ще дам думата на госпожа Патрао Невес. Благодаря, господин председател. На 17 февруари в Вила до Конде в Португалия мина той тайфун, който нанесе големи щети. Необходими са години, ще бъдат години, за да се възстанови и бяха изтрити усилията, многодишните усилия на населението в този район. Миналата година друг ураган опустоши същия този район. Загубите се изчисляват на 4 милиона евро, но за сега от властите няма никаква реакция. А това е един много важен зеленчукопроизводителен район, много важен за економиката на страната. Има там 2000 стопанства, 10 000 работни места, пряко или непряко са засегнати. Тези природни бедствия стават все по-чести и засягат този уязвим район много тежко. Тъй като застраховките са много скъпи, трябва да се каже, че би било добре Европейският съюз да предвиди някаква основни, минимални е, е, осигуровки за фермерите, които страдат от подобни е, бедствия. Те трябва да имат достъп до фондовете на солидарност. Това въжи за райони, които са засегнати от подобни от подобни от подобни те трябва да бъдат изключени от праговете за фонда солидарност. Благодаря. Позволете ми само да кажа, че когато вземате думата, е, госпожо Невес, обикновенно говорите твърде дълго и твърде бързо, е, което някак си затруднява преводачите. Вероятно бихте могла да вземете това предвид. Благодаря ви. Госпожа Смолкова следва. Прехвърлянето на финансови средства от други програми към развитието на транспорта. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Миналата седмица е, заместник министър-председателя на Словакия Ян Фигел, бивш комисар, е, член на Европейската комисия, посети е, Брюксел, за да води разговори за прехвърляне на финансови средства от оперативните програми Информационно общество, научни изследвания, образование и социално приобщаване на обща стоеност 350 милиона евро към оперативна програма Транспорт. Изграждането на магистрали е нещо необходимо Обаче да не забравяме, че преследваме и целите на стратегията Европа 2020 и в тези времена на криза трябва да си даваме сметка, че премахването на преградите е, пред е, е, нарастването на заетостта, преодоляването на социалните рискове, т.е. поставянето на ударението върху образованието, научните изследвания и развойната дейност е от приоритетно значение за нашите економики. Аз съм съгласна, съгласен с казаното от е, словашките е, научни работници и преподаватели, които е, се противопоставят на стремежа на министъра да прехвърли средства към транспорта. 350 милиона евро са толкова много пари в другите програми, а в транспорта с тях можеш да построиш едва 11 км магистрала. Следващият оратор. Уважаеми колеги, в Валенция миналата седмица бе закрит един телевизионен канал от провинциалното правителство, което противоречи не само на Европейската директива за езиковото многообразие, за хартата за малцинствата или Испанската конституция. Закриването на този канал е пряко предсегателство, посегателство срещу братските отношения между каталанци и валенсианци, е, е, осъществявано възоснова основата на общ език. Е, сега е, валенсианското правителство е, налага санкции на настойност милиони върху тези независими медийни институции. Бих искал също така да заклемя факта, че една популярна законодателна инициатива за разпространяването на телевизия на каталански език е внесена в е, Испанския парламент с подкрепата на 615 000 граждани. Тази петиция обаче до сега е, не се взема под внимание. Благодаря следващия оратор е господин Тремополос. Благодаря, господин председател. Колеги, Европейск... Европейската комисия и механизмът за подкрепа е, наскоро обявиха, че гръцкото правителство възнамерява да разпродава държавна собственост, за да събира средства за попълване на бюджетния дефицит до 2015 година. Направените изявления обаче сочат се целия въпрос за състоянието на гръцката и економика е само претекст за разграбване на държавата. Но не всяка една държавна собственост Гърция е една и съща, с една и съща стойност. Има е, сграден фонд, който няма своите държавни функции. Е, например, бившето летище на Атина е, е, е, например, ще бъде е, превърнато. Би могло да бъде превърнато в парк, ако не бъде продадено. Имайки предвид колко малко са зелените площи в Атина на глава от населението. Подобни промени в земеползването в щета на екологичната функция, според мен, противоречат на всякакви идеи и нормативни актове за устойчиво развитие и подронват поначало устойчивостта на териториалното и градско устройство. Благодаря. Господин Мигалски има думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, аз съжалявам, че господин Максмалан Скот не е тук. Е, защото аз имам мълба към него. Знае, че той се интересува за темата, по темата човешки права и аз ще се концентрирам именно върху тази тема. Уважаеми дами и господа, вие знаете сигурно, че след изборите в Беларус на 19 декември много хора бяха арестувани. Имаше различни кандидати за, презид... за президенти. Алех Михалевич бе арестуван, той вече е на свобода. Той бе един от тези кандидати и той след своята, своето а, освобождаване от затвора каза, че той е бил измъчван. Той каза, че това са били истински страшни мъчения, които е трябвало да изтърпи. И аз се обръщам към парламента и особено към господин Макмилан Скот, който се занимава с човешките права и апелирам да се погрижим тази практика на измъчване да приключи в Беларус. Господин Макмилан Скот ви слуша ние всички се интересуваме много от човешките права, а когато говорите за мъчения, мога да ви кажа, че председателят е, е загубил ноката е на пръста си и на, на пръста на ръката и на крака си, именно по повод на мъчение. Благодаря. Благодаря ви. Господин Поташ. Благодаря, господин председател. В началото на тази година ни казаха, че настъпва нова ера. Нещо като песен беше това. Не, тази песен стана като хим за моята страна, особено за младите хора. В Фейсбук се написа, че ще могат да се обединят безработните всички, които са в, в, на непостоянни работни места, чиято работа е застрашена. Тоест, това са хора, които а, трябва първо да а, да учат, а след това да работят за 500 евро на месец. хубаво е, че хората вече не мълчат по повод на това състояние на нещата. Просто ние сме свидетели на реакцията на едно поколение, което повече отказва да търпи. А сега господин Салавракас. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря за Либия. За събитията, на които сме свидетели в Либия, но в Либия събитията са още по-кървави, отколкото събитията в Тунис и в Египет. Виждаме един народ, който се изправя срещу режим на деспот. Режим, който от години спъваше развитието на страната и предотвратяваше социалната справедливост. Има много европейски фирми, британски, италиански френски, които работят в Либия. А Либия е трети петролен производител, по големината петролен производител на подобив на петрол в Африка. Виждаме как бързо расте цената на, пет, на, на петрола. А, ще има един поток от иммигранти, които ще дойдат не само от Либия, но и цяла Северна Африка в Европа. Всичко това ще се отрази на нашия бюджет, който вече е засегнат от економическата криза. Но трябва да видим какви са причините за всичко това, за да можем да предприемем адекватни мерки, за да може Европа да създаде работа, да създаде а, възможности за бъдеще за всички тези млади хора. Защото младите в арабския свят не виждат никаква надежда за себе си. Благодаря. Сега... Благодаря. Вадим Тодор има думата. Вадим Тодор. Уважаеми госпожи и господа, преди няколко дни управляващата в Румъния партия взе решение за евтаназията на бездомните кучета. Аз призовавам Европейската народна партия, ето верою е християн демокрацията, да се обърне към демократ-либералната партия в Румъния, която е на власт в момента, тъй че ръцете им да не се опетнят с невинна кръв. Христос е обичал животните, той е казал милост, а не жертва жертвоприношение. Аз призовавам всички колеги, собственици на кучета, които обичат своите домашни любимци, да е, възпрат е, е това варварско действие. Румъния се връща назад е, към дълбокото средновековие. Днес е, ефтаназия на кучета, утре ефтаназия на хора. Да не говорим, че е, тази дейност е свързана е, с е, мафиотски интереси. Моля да призовете Румъния да не се превърне в Уганда на Иди Амин. Още повече, че така наречените хумани убийства никога не са били решение за каквото и да било в историята на човечеството. Благодаря. Думата има господин Теокарос. Госпожа Теохарос, извинете. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Наскоро всички с интерес следим развоя на събитията в Северна Африка, но при това не бива да забравяме съдбата на турските киприоти в окупирания остров Кипър. Това е особено важно за онези, които са запушили ушите си за техния глас. Крайно време е, е да е, променим това положение. Турската окупация поставя е, местното население в економически неизгодно положение. Да не говорим за верските посегателства, за разпространението на исляма, за изграждането на джамии и е, е, религиозни е, просветители, изпратени от господин Ердоган в Северен Кипър. Трябва да се каже не на всичко това. Трябва да отворим очи, да отворим уши, да се вслушаме в гласа на турските киприоти. Благодаря, благодаря ви. Не, не виждам господин Янес, Янес. Ще дам думата на господин Пирило. Благодаря, господин е, председател. Бих искал да засегна въпроса за улова на рибата тон в Средиземно море. Е, очертава се сериозна криза Италианското правителство дава квоти по настоящем само на е, стопанските е, е, риболовни флотили, не и за любителски и дребен риболов. И а, трябва да си даваме сметка за отрицателните последици от това решение е, за останалите е, рибни видове. Е, комисар Даманаки е тук сред нас и аз се надявам тя да ни увери, че риболова, риболовния сезон ще бъде открит за, повтор, за втори път през 2011 година. Нещо особено важно за Калабрия, област на Италия. Благодаря, госпожа Алфано има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че това, което става в Близкия изток, сочи, че не бива да се преминаваме с факта, че биват накърнявани човешки права. В този смисъл региона на Италия не се задейства. Берлоскони се пази от дела, свързани с проституцията, а ние искаме да се знае кой в съд има право да решава за Берлоскони. Ние не може да се примирим с факта, че е, се нарушава демокрацията в Италия в, и то в областта на правосъдието. Много хора подписаха петиция тук в Европейския парламент. И е хубаво, че нещата е, съвпадат. Берлоскони атакува правосъдието, а министърката на правосъдието ще представи в Страсбург своите планове, но не може да дойде в Европейския парламент. Може би има, е, може би се страхува от неприятните въпроси на е, италианските депутати. Благодаря, казва председателят. Е, бяхте доста бърза, имаше тук там е преводи... Е, проблеми с превода. Беше трудно, трудно е да прекъсваме колегите, които с с с такъв ентусиазъм говорят, ще, ще бъде опасно да я прекъснем, но искам за бъдеще да ви помоля да говорите по-бавно. Господин Власък има думата.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 за едно решение на Съда на Европейските общности C236 от е, миналата седмица, съгласно което от 21 е, декември следващата година вече няма да бъде възможно да се прави разлика между е, застрахованите лица по пол. Тази мерка отива твърде далеч и ще има отрицателни последици за застрахователното дело. Напълно нелогично е това решение. Е, сякаш на застрахователните дружества се забранява да отчитат колко често някой водач на моторно превозно средство е, е участвал в е, злополука е, или пък дали даден жилищен имот е на склон или в застрашена от наводнения зона. А по същия начин на смъртността сред мъжете в пътно-транспортни инциденти е далеч по-висока, отколкото сред жените. Е, нещо повече, мъжете в Чешката република, например, имат е, е, средна продължителност на живота от 73 години, а жените 80. И това решение на Европейския съд противоречи на елементарната актюерска теория. Това, че за, за нуждите на застраховането не може да се прави разлика между мъже и жени. Благодаря ви, колега. Господин Ферейра има думата. Благодаря, господин председател. Социалните последици на така наречените мерки за економии си за, за, да се задълбочават. По неустойчив начин се използват националните ресурси, с, както например става в Португалия. Не знам до кога ще продължи този натиск и сега пък се предлага така нареченият пакт за конкурентоспособност. Увеличаване на възрастта за пенсиониране, по-низки помощи за безработност и по-добро така наречено економическо управление. Обаче борбата на работниците продължава. Тя става все по-интензивна. Така че тези ретроградни мерки не са неизбежни. Трябва да има други решения. Трябва да вдигнем глас в подкрепа на тъчкуващите, на протестиращите, на стачката на СЖТП в Португалия, например. Благодаря, господин Бетман, има думата. господин председател, скъпи колеги, условията на живот за киприците в северната част на острова, окупирана от Турция, една страна кандидатка, са непоносими. Непрекъснато се нарушават човешките права. В Турция непрекъснато заселва там а, а, свои а, граждани. Кипърците вече са мълцинство в родината си. Сменят се имената на а, гръцките кипърски села. В а, а, миналата година, през януари, а, а, бяха а, а, обиждани а, кипърците. Турските власти а, назначиха свой губернатор там. Трябва да се вземат мерки, а, така че господин Елчил, генерален секретар на КТОШ, а, а, трябва да бъде сигурен в своята безопасност в родината си. Благодаря. ще предадем вашето искане на председателя на парламента, господин Бузек. А сега господин Комуцакос има думата. Благодаря, господин председател. Само преди няколко власта Мудис още един път понижи рейтинга на гръцката економика, на опозиционната партия, която ние представляваме критикува гръцкото правителство за неговата економическа политика, но понижаването на рейтинга на Гърция е нелогично. И това става а, само няколко дни преди една а, решителна дата за а, а, Гърция. А, това е обсъждането на, на а, срещата на върха, а, където ще се обсъжда положението в Гърция. Но не само Гърция страда от намаляването на нейният рейтинг от международните рейтингови агенции. И сега, като съм взел думата, господин председател, искам да говоря за мартинската среща на върха. Тя ще има ключово значение и за еврозоната, и за целия Европейски съюз. Защото ние сме изправени пред огромни проблеми. Няма време, не може да губим никакво време. Благодаря, колега. Благодаря, господин председател. Една коалиция е от неправителствени организации за структурни фондове е свързана с недоброто управление на структурните фондове в Румъния, особено програмите за човешките ресурси министър-председател, румънският министър-председател обеща да подобри освояването на тези фондове, но резултатите не са на лице. Способностите за управляване на структурните фондове създават пречки, вместо да подпомагат тяхното освояване. Съществуват много нередности, забавения в плащанията, липса на прозрачност при разпределението на фондовете, които често се разпределят по приятелски връзки. И затова призовавам да се контролират агенциите, които управляват европейските фондове в Румъния. Само външната намеса може да спре злоупотребите, които в момента сме свидетели, се стават на всички нива при сегашното управление на страната. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин Галахар има думата. Благодаря, господин председател. Европейските средства от 1986 година играят роля за мира и помирението в Северна Ирландия. Общата стойност на освоеното сега средства е на повече от 830, близо 840 милиона. 90 <clears throat> милиона бяха отпуснати миналата седмица за за Донехал, Монахан и Слайгол за образователна и младежка дейност. Е, сега обаче бъдещето е твърде е, несигурно. Е, Американската камера на представителите наскоро взе решение да намали помощта за Северна Ирландия, а пък Европейският съюз е посочил намерението си за продължаване на действието на финансовата програма. Американската подкрепа, макар и от критично значение, сега при намаляването си не би следвало да възпрепятства правителствата на Република Ирландия, на Великобритания, а и Европейския съюз да продължи да отпуска целево средство. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Чернецки има думата. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, е, миналата седмица в Литва бяха произведени местни избори. И а, а, е, политическите представители на полското национално малцинство постигнаха добър резултат, независимо от това, че поляците в Литва са жертва на дискриминация от години. За е, съжаление, е, земята заграбена от е, Съветския съюз преди 50 години не им е върнат. Образователните възможности на полски език също са ограничени. Фамилните имена е, съзнателно се изопачават, забранява се използването на специфичните полски букви е, в, от азбуката не се разрешават е, обозна, обозна, обозначителни табели на е, два езика, независимо от препоръката за това, издадена от Съвета на Европа. Благодаря. Благодаря ви, колега. Господин Вили Мейер има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Даманаки, аз просто исках да кажа, че нашата група е против спешно взетото от съвета решение за продължаване действието на споразумението за риболова с Марокко с още една година. Ние сме дълбоко неудовлетворени от това решение тъй като то все още обхваща неавтономните води на региона. Сахара, както знаете, Сахара е от малкото африкански региони, е, който все още не е деколонизиран и се намира под егидата на Обединените нации. Това не са марокански води, поради което Европейският съюз не може да включва водите на Западна Сахара, за Западна Сахара става въпрос, в споразумение с Марокко. Има е, решение на международни съдебни органи в този смисъл. Техническите служби са направили своите резерви, поради това, че ползата от споразумението за риболова така и не е стигнала до населението на Западна Сахара. Ние сме категорично против това решение и, уважаеми колеги, в светлината на ставащото в Тунис, Египет и Либия трябва да бъдем далеч по-предпазливи. Европейският съюз трябва далеч по-строго да настоява за изпълнението на международно правните ангажименти. Благодаря, господин Тешейра има думата. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Европейският парламент ще е, обсъжда регламента Просей. Тази програма трябва да се реформира. Трябва да се адаптираме на новото правно положение след Лисабонския договор. Става дума за прилагане на правилата и то гъвкавото им прилагане. Европейският съюз познава региона. Ето защо трябва да подновим актуалната система на форма на предизвикателствата, през кои, пред които сме изправени в региона, например в Мадейра. Тук трябва да помислим да, за премахване на бариерите за внос и износ на преработени продукти. Става дума и за банановите плантации. Тук а, говорим главно за трети страни, но банановите плантации са застрашени. Важно е този регламент да допринесе за устойчивото развитие на Европейския съюз. Господин Батън. Um, Благодаря, господин председател исках да ви кажа какво става с европейската заповед за арест. Много мнозина биват екстрадирани без всякакви доказателства. Съдилищата фактически нямат способност, нямат възможност да разглеждат доказателствата и да предотвратят несправедливи екстрадиции. Моят един от гражданин от моята от е, е, моят избирателен район, трябва да бъде е, екстрадиран в Испания, не защото е извършил нещо, а за нещо, което ще да извърши в бъдеще. Поискане на следовател, който раз, разследва престъпление, което още не е извършено. С удоволствие ви, пред, предоставя подробности по случая. Кога в нашия парламент ще обсъди несправедливостите, които се извършват в името на Европейската заповед за арест? А сега давам думата на господин Кукан. Благодаря, господин председател. Европейският съюз трябва а, а, е, да вземе много твърдо отношение към е, Беларус. Е, не може да допуснем един режим с толкова много политически затворници, който забранява, който ограничава право, свободата на медиите, нарушава човешките права. Но не може правата на този подобен режим да бъдат неограничени. Не може а, ние да седим безучастни пред авторитарни действия на подобен режим. Бившите комунистически страни имат опит с подобни режими. Ние трябва да приемем принципна позиция въз основа на нашите общи ценности. Европейския съюз трябва а, да се отнесе подобаващо към онези, а, които фалшифицираха изборите. А става дума за представителите на режима на Лукашенко. Европейския съюз трябва да поддържа по-тесни връзки с онези, които споделят неговите ценности. Необходимо е да се потърси альтернатива на сегашното положение. Защото една подобна страна с такъв авторитарен режим няма бъдеще в Европа. Благодаря, господин Кукан. Госпожа Люкрит има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател, госпожо комисар, бих искала да посветя даденото ми време на а, пакта за конвергенция и конкурентоспособност. Преди няколко дена среща на върха на 11 март на еврозоната а, разговаря по този въпрос а, и е важно да се подчертае факта, че тази идея за такъв пакт за конвергенция и конкурентоспособност е добра. Нека бъдем добре разбрани. Този пакт не е и няма да бъде. Но според мен това е очевидно в разпространения по настоящем текст. Няма да бъде поредния документ, поредния опис, приоритети и задачи, които така и няма да бъдат реализирани. Не, става въпрос за тържествено препотвърждаване на значението на економическия стълб на нашия паричен съюз. Става въпрос за качествен скок към по-голяма конвергенция на економиките в еврозоната, към по-висока степен на координация на економическата политика. Е, с съгласуване на националните правомощия при това за повишаване на нашата конкурентоспособност. Тъй като интензивността на световната економическа конкуренция придава съществен характер на тази задача. И повишената конкурентоспособност на тази част от Европа ще се основава на мерките за намаляване на държавната задлъжнялост, за стабилизиране на единната валута и на сближаването на нашите економически, социални и данни данъчни системи. Напоследък много се спори за междуправителствения подход, противоставя се той на общностния подход. Според мен тези спорове са до някъде безплодни и е ненужни. Във всеки случай нямат нищо общо с ежедневните тревоги на нашите съграждани. И аз смятам, както смята и председателя на, на Съюза Ван Ромпо, и че а, тук са необходими общо европейски действия. Благодаря ви. Господин Сикерски има думата. Ще говоря за същото, между другото. Пакта за конкурентоспособност предвижда е, структурна реформа за повишаване на конкурентоспособността е, в еврозоната, за повишаване на доверието в еврото. И а, този пакт съдържа полезни разпоредби, в това число за намаляването на а, е, държавните дългове, за реформа на пенсионното осигуряване, но трябва да си даваме сметка за опасностите, които се крият за всичко това. Инициативата на комисията бе подета без предшестващо широко е, допитване и тя естествено поражда подозрение относно намеренията на Франция и Германия да е, не се съобразяват със своите партньори. На проекта също така се гледа като на пореден опит е, да бъде създадена Европа на две скорости е, при наличието на едно високо конкурентно ядро и останала част макар и е, страните, които са извън еврозоната, са покани да се присъединят, това е един просто тактически ход. Съобразяване с строгите изисквания на пакта е, би могло е, да доведе до това еврозоната сама да се превърне в заплаха за единия пазар. Благодаря ви, господин Секерски. С това приключваме тази част от а, а, нашите разисквания. Госпожа Матейро беше в списъка а, за едноминутни изказвания, но аз не я виждам в залата.